успешно информирани, ние вярваме в пряката демокрация и това е пътят за създаване на по-добро бъдеще за европейското семейство, че, чието членове всички ние сме. Благодаря. Приключваме разискванията по тази тема. Унези, които се боят от бюджета за Европейската година, искам да им кажа, че Комисията беше представена от комисаря, който отговаря за бюджета и това е добра новина. Гласуването ще бъде утре. Приключваме разискването по този въпрос и преминаваме към следващата тема от дневния ред, която е съвместен дебат за политиката на Европейския съюз за развитие. Доклад на господин Георенс за бъдещето на политиката на Европейския съюз за развитие, плюс устен въпрос, представен към комисията 2015 Европейска година на развитието. Първият оратор е господин Гьоренц. Господин председател, защо трябва промяна? Политиката за развитие на Европейския съюз не може да остане същата, защото светът се промени. В момента всеки седем беден не живее в най-развитите или най-слабо развитите страни, а в бързо развиващите си економики. Глобализацията създаде значително богатство, но тя не достига до най-бедните. Освен това има и демографски проблеми. Е, сега имам 7 милиона души за изхранване, след 20 години ще бъде 9 милиарда. Растежът е, на дадена економика е, трябва да отчита и ръждаемостта. Тежестта на Европейския съюз през 21 век спадна значително в сравнение с бързо развиващите се економики, които се превърнаха в политически фактори със самочувствие. Европейския съюз е първият донор, който осигурява официална помощ за развитие. Ние не трябва да се стремим да бъдем само първите, но да бъдем най-добрите. Комисията на, за развитие на Европейския парламент а, споделя следните идеи за бъдещето. Политиката за развитие а, цели а, да се а, зачита човешкото достоинство, да се премахне безност, бедността. Ние трябва да осигуряваме официална помощ за развитие на партньорите ни на юг, като отчитаме техните нужни. Е, всичко това трябва да става в е, духа на Европейския консенсус за развитие, така както е подписан от е, съвета, комисията и парламента. Предлагаме Леди Аштън също да положи подписа си под въпросния документ, за да не остане ни малко съмнение какви са намеренията на всички европейски институции, що се отнася до развитието. Ние отправяме апел към всички, към частните актьори, към бедните, богатите държави, многостранните институции, за да поемат своята отговорност, що се отнася до развитието. Ето защо ние подкрепяме Европейската комисия в това, че иска да диференцира помощта и да премахне от списъка на бенефициентите бързо развиващите се економики, които непрекъснато стават все по-богати. И затова борбата с бедността там не трябва да е резултат от международната солидарност, а от вътрешната им политика. Необходим е диалог с тези страни и постепенно отегляне на Европейския съюз от оказване на такава подкрепа. Комисаря Пи Балкс говори за приобщаващ растеж в страните в развитие. Ние подкрепяме този подход, като прецизираме, че трябва да има растеж в развиващите се страни, който цели подобряване на положението на най-бедните. Трябва да имаме това при програмирането на помощта. Наложително е от наша гледна точка поне 20% от помощта на Европейския съюз да отива за основни социални услуги, така както са дефинирани от ООН в целите на хледуето за развитие. Политиката на Европейския съюз трябва да е съгласувана. Това означава останалите отдели, които не се занимават с развитието, да се въздържат от всякакви действия, които могат да доведат до увреждане на това, което е постигнато при сътрудничеството за развитие. 27-те държави членки трябва да отчитат това и да действат, за да може с участието на ЕСБД да се гарантира нужната координация, както е предвидена в договора от Лисабон. Диалога между 28-те съвсем не е достатъчно, като се има предвид участието на министрите в заседание на съвета и времето, което се отделя на тази тема. Необходимо е също вземането на решение да се предшества от обсъждане с широко участие за това каква да бъде стратегията в политиката за развитие на Европейския съюз. Необходимо е да има звено за проучване на европейско ниво, независим орган, който да дава добавена стойност в допълнение на това, което допринасят националните органи. Може да намерите подробна информация в мотивите към моя доклад. Ние не включваме в достатъчна степен темата за развитието в публичния дебат и, и за това смятам, че може да се промени положението а, с предложението, което правим 2015 година да бъде обявена за Европейска година за а, развитието. Това е, е, е, е идея, която се подкрепя от Филип Бойон, от Лева Жоли и Тайс Берман. Целите на хилядолетието за развитие няма да се а, постигнат, ако държавите, в които живее всеки седем беден, не поемат своята отговорност. Необходимо е да има последователност в политиката и в Европейския съюз трябва да преразгледаме а, своите методи, ако искаме да имаме тежест. 2015 ни изглежда чак толкова далече. Благодаря ви за вниманието. Господин Болон за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да благодаря на Шал Горенц за отличния му доклад. Ние всички знаем, че Европейския съюз осигурява повече от половината официална помощ за развитие за а, постигане на целите на хилядолетието за развитие до 2015 година. Ние трябва да подобрим осигуряването на помощта, да бъдем а, по-съгласувани, да отчитаме също и аспектите свързани с външната политика, политиката в областта на търговията и селското стопанство. Економическата криза, промените в климата, бързото развиване на економиките изискват нови приоритети за гарантиране на продоволствената сигурност, достъп до енергийни ресурси и до здравеопазване. Европейски консенсус съществува, но трябва да преосмислим институционалната система на европейско и международно ниво, що се отнася до околната среда и социалните аспекти. Трябва също да обясним на нашите граждани че развитието на третите страни не е проява на а, подаяние, а че това е важно и за европейските граждани. Трябва да се отчита и геостратегическите промени през последните години. Бързо развиващите се економики са все още в развитие. Те трябва обаче да допринасят за осигуряване на международна а, помощ. 2015 ще бъде уникална възможност да се преосмисли помощта за развитие, не само като финансова помощ, а като подкрепа за социални и екологични проекти за развитие. Благодаря на колегите от другите групи, от Економическия социален комитет, от Комитета на регионите, които дадоха съгласието си 2015 да бъде обявена за Европейска година на развитието и най-вече Европейска година на отговорното развитие. Благодаря. Господин Берман за две минути. Благодаря, господин председател. С оглед на казаното от Чарлз Гьоренс, нека да добавя някои неща. Трябва да има по-добра връзка между спешната помощ и политиката на развитие. В моята държава, Холандия, се говори за ограничаване на помощта само в спешни случаи. В Мали Например, това ще е катастрофално. Ако погледнете беженците в северна Мали, ще видите, че те са прогонени от мусулмански екстремисти. И ако даваме помощ само когато ни е угодно. Мали, например, ще се превърне в Афганистан, само че близо до нашите граници. Ще стане по-лесно за трафикантите на наркотици да внасят дрога от Кот Дивуар, например, в Европа. Така че трябва да подкрепяме местните общности, тоарегите, например. 2013 година може да се използва по такъв начин, че да си извадят от бедност всички хора в света. 2015 година, пък би могла да стане година на сътрудничеството за развитие. Надявам се, че комисар Пи Балк ще ни помогне за постигането на тази цел. В заключение, господин председател, без помощ няма как да има равенство. Най-бедните също трябва да бъдат защитавани. Техният глас трябва да се чува в регионалните парламенти и асамблеи чрез неправителствените организации. Правата на малцинствата, на жените също трябва да бъдат защитавани. Надявам се, че комисията ще приеме инициативи и тази година ще се превърне в нещо успешно. Благодаря. Сега ще чуем комисията олицетворена от господин Пибокс. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря на докладче господин Гърнс за прекрасния доклад и за дискусията, която ще проведем тук ще имаме възможност да обменим мнения, свързани с политиката за развитие. Сътрудничеството, свързано с развитието, е много важно, защото тук не става въпрос само за оказване на подкрепа за развитие, ми става въпрос за действия от други политически области. Господин Балон каза, че Политиката за развитие трябва да бъде разглеждана само от перспективата, свързана с солидарността. Да, солидарността е част от нашия проект, обаче трябва да си им предвид и сигурността на нашите граждани и тяхното благоденствие. Сметно, че това е една политика, която обхваща много области и тя може да е от голяма полза да укрепи Съюза, ако се приела както трябва, и а, да отслаби неговите сили, ако не се изпълнява както трябва. Сега имаме възможност. А, да действам в посока намаляване на бедността по целия свят. Ние трябва да подкрепим нашите партньори. Трябва да изпълним нашето обещание. Понякога може би сме по-бавни, но поне сме искрени в нашите действия. Ние искаме страните, които са изпаднали в бедност, да се преборят с този проблем. Трябва да се подхожда по-стратегически, но в а, такъв случай трябва да се направят съответните а, избори. Не можем да а, отделим помощта за развитие, помощта за образование, за растеж ние трябва да засегнем всички тези политически области по един последователен, кохерентен начин. Доклада А, включва в себе си един подход за постигане на а, приобщаващ растеж. Но необходим ни е растеж и то бърз растеж, растеж, растеж на БВП и то а, в трицифрово измерение. Но не винаги а, растежа на БВП отразява благоденствието на дадена държава. Може да се помогне на една държава да увеличи своя растеж, но от друга страна пък да се нанесат щети на околната среда. Ето защо казвам, трябва подходът да е кохерентен. От една страна трябва да се осигури достъп до а, а, устойчива енергия, да се има предвид економическия растеж – На следващ място трябва да имаме предвид на сигурността на хранителните доставки и нормалното изхранване на населението. Все повече а, нещастия и катастрофи се случват и все повече хора имат нужда от помощ. И добре е да може да се помогне на хората в момента, в който се случва тази а, катастрофа. С а, колегата Христалина а, Георгиева ние работим по този въпрос, че само когато бързо се реагира, по този начин ще можем а, да спестим средства и ще можем ефективно да окажем а, подкрепа. Е, и ще могат и съответните страни, на които помагаме, да са по-силни и по-устойчиви на тези природни катастрофи. Относно диалога с държавите членки. разбира се, ние обсъждаме този въпрос с Европейския съвет, който се занимава е, с политиката за развитие. Говорим и с баронеса Аштън. Знаем, че нейната програма е препълнена, но въпреки това тя поема ангажимент да обсъжда с нас този въпрос и ни уверява, че е, ще бъдат обсъдени проблемите на всички страни в нужда има инициатива, която идва от Франция за провеждане на всеобщи програми, съвместни програми. Ние очакваме и други държави членки да са убедени в ползите на тези политики и да вземат участие. Важно е Важни са и нашите международни ангажименти. Понякога ам, Нашите политики се разбират по погрешен начин. Ние трябва да имаме предвид и политиките отвъд 2050 година. – 2015 година е година, в която можем да започнем изграждането на нова а, рамка. И това може да е година а, на развитието. Трябва да се работи а, за сътрудничество за развитие. Смятам, че организирането на годината, която ще се посвети на развитието, ще а, доведе до катализиране на усилия, на средства и ще могат да бъдат взети по-бързи решения, свързани с политиката за развитие, да се постигнат целите от 15-та рамкова програма за развитие. Ние имаме подкрепата и на председателя на Европейския парламент. Необходимо е да се вижда какви ще са последствията от организирането на тази година. Необходимо е да се мобилизират човешки ресурси и да се организират широко обхватни кампании. Трябва да сме абсолютно сигурни, че ние като Европа можем да се справим ам, с изпълнението на целите а, през тази година, на, а, която ще бъде определена за развитието. Освен това, Искам да призова Европейския парламент като бюджетен контролен орган да подплати нашата инициатива със съответните финансови средства, така че това да е една година, през която ще се отбележи успех. Благодаря, господин комисарио. От името на ЕНП, господин Качмарек, за минута и половина. Пане przewodniczący, пане komisarzu, шановни пани. Благодаря, е, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Комисията АВКО а, е, реши да конкретизира и задълбочи предложението за година за промяната поради фундаменталното значение за политиката за развитие. И аз мятам, че господин Чарлз Гьоренс пое а, е, достойно тази задача. Смятам, че Европейската комисия трябва да положи усилия за усъвършенстване на насоките за подпомагане, да държи сметка за изразходваните средства. Политиката за развитие трябва да се модернизира, понеже светът се развива, променя се и то много бързо. Също толкова бърза трябва да бъде и нашата реакция. Надяваме се промяната да успее. Приобщаващият растеж е концепция, която може да съчетае економическия растеж с някои нови социални изисквания. Чрез тази концепция може да се постигне истински европейска и истински социална пазарна економика и да се води успешна борба с бедността, като се изпълнява една ефикасна и успешна програма за развитие. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите, господин Кортес Ластра. Quiero felicitar a Charles Gorens eh, por este informe. Una posición fuerte. Благодаря ви. Е, бих искала да поздравя господин Герес е, за неговия доклад, е, който представлява една чудесна основа за по-нататъчното развитие на политиката за развитие в Европейския съюз и то в условията на неминуеми съкръщения, бюджетни съкръщения. Поставили сме си цели, които бихме желали да постигнем до 2015 година. А това означава, че трябва да постигнем тези цели в рамките на бъдещата бюджетна рамка за Европейския съюз. Да, живеем в е, несигурни, в трудни времена, но европейците трябва да покажат, че са способни на солидарност и в трудни времена. Е, ние бихме желали да развиваме устойчива политика на развитие. Ние бихме желали да постигнем едно по-социално е, справедливо разпределение с оглед на факта, че 70% от бедните е, хора в е, е, Европа живеят в крайна сметка в страни, които са със среден стандарт на живот, ни кара да бъдем особено бдителни и особено мобилизирани. Би трябвало при всички положения да се постараем да има малко повече справедливост. Финансовите средства на Европейския съюз трябва да се насочат към развитие, към сътрудничество и същевременно помощта на Европейския съюз трябва да бъде ефективна и да предоставя повече добавена стойност. А сега давам думата на госпожа Саржентини от Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Георен, за отличния доклад. Но за мен е трудно да разбера, че не искаме да приспособим нашата политика в областта на развитието към условията на криза. Ние трябва да имаме последователна, последователна политика за развитие. Необходимо е да обърнем специално внимание на търговията, на инвестирането и ако използваме по оптимален начин фондовете за развитие, сигурна съм, ще постигнем успех. Някой казва, че ако работим по-ефективно, можем да свършим същата или по-добра работа с по-малко средства виждаме, че средствата отделени за развитие са намалели от 0,8 на 0,7 от БВП на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. От името на зелените, господин Омаджи, имате думата. Господин председател, благодаря. Господин комисар, искам да настоя на един важен въпрос. Африка. С а, африканския континент са свързани всичките въпроси. Там а, проблемите са най-остри, но там и потенциалът е много голям. И а, демографските данни показват а, това положение. За по-малко от 40 години населението на африканския континент почти ще се удвои. И трябва тази динамика да бъде на, от нас използвана като лост за развитието на континента, за премахване на бедността, която дестабилизира не само Африка, но целия свят. Тук не става дума за просто за някаква милостиня, която даваме на Африка, защото я съжаляваме. Необходимо ни е една истинска политика за развитие, която да бъде инвестиция в бъдещето която да отговаря на нашите големи, високи амбиции, големи очаквания към Африка и очаквания и за бъдещия растеж на Европейския съюз. А, Китай много добре развива, разбира това. Благодаря. А сега господин Мичел за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Чарлз Гьоренс, искам да благодаря на комисаря за изказванията. На три момента искам да се спра. Първо, Необходима ни е благоприятна среда за а, растеж на развиващите се економики. Това означава добър ред а, в държавните финанси, здрав частен сектор и а, премахване на ненужното бреме за малките и средните предприятия. Можем а, да ги насърчаваме, можем да разговаряме с политиците. А, ние самите не можем да го направим. На второ място, изключително важно е да се отстояват правата на собственост. Хората да а, почувстват а, а, своята отговорност и принос за бъдещето. Необходима е последователност политиката. Самия комисар посочи, че а, биха могли да се економисат до 6 милиарда годишно, ако има по-добра съгласуваност, по-стройна система в политиката. И аз настоявам пред комисаря да а, разговаря а, с Комитета по развитието, а, така че да можем да заобиколим а, тази сложна процедура в. А, съвета на министрите, които усложняват процедурата. И на трето място, а, Обърна се а, е, внимание а, е, в а, е, изказването на комисаря за равенството между мъжете и жените. 200 хиляди жени а, не могат а, да а, намерят а, своето а, място а, там, където наистина то е подобаващо се. Трябва да обърнем внимание на това. Благодаря, господин председател. Следващият оратор госпожа Штифлер. Минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. И аз бих искала да благодаря на докладчика и да го поздравя за неговия принос. Като се имат предвид сегашните трудни бюджетни и финансови условия, трябва да се погрижиме това, което харчим, да бъде ефективно използвано. Ресурсите трябва да се използват по-целенасочено, там където те са най-необходимо, за да се намали бедността. Трябва да помислим за диференциран подход на различните видове, прилагане на различните видове помощ. Комисията предлага главно да се съсредоточи върху земеделието, за да се развива то по места и главно за малк, става дума за малките стопанства, които трябва да се подпомагат. Ако комисията а, наистина направи това, в рамките на периода 2014-2012 това ще помогне и за изхранването на населението. Но борбата с бедността също изисква синергия и свързване между хуманитарната помощ и помощта за развитие, за да се получи по-гъвкава, по-гъвкав механизъм за осигуряване на устойчив растеж необходимо е развитието, което имаме, да бъде устойчиво развитие. Благодаря, господин председател. Благодаря. А сега? Господин Виза Саксела за минута и половина. Много благодаря, господин председател, господин комисар. Преди всичко искам а, да поздравя господин Гьорен за отличния доклад. Дневен ред за промяна е изключително важен документ за нас, пътна карта за международната помощ, за повишаване на качеството и ефективността на помощта, която предоставяме. По-конкретно искаме да се справим с глобалните промени, с навлизането на нови глобални субекти в рамките на фискалната консултация, която провеждаме сега с оглед на необходимостта от преодоляване на кризата. С тази оговорка искам да кажа, че БВП е, е като че ли единствения показател, който има значение е, за комисията и това е твърде жалко. Над 70% от хората, които живеят под линията на бедността, е, живеят в определена група страни и на това не може да не се обърне внимание. Зная, в много страни липсва вътрешна съгласуваност, липсва кохезия. Не се изчислява индекса на човешкото развитие, а то е много важен. Механизмите за сътрудничество, за взаимопомощ могат да ни помогнат да преодолеем съществуващо положение. Благодаря. Благодаря. Сега продължаваме с спонтанни изказвания. Золтан Богу е първият оратор в моя списък. Господин Салтан Благодаря, господин председател. Аз всъщност давах знак, че искам да участвам в едноминутните изказвания. Да, вашето име вече обаче беше записано в списка на изказващите се. Аз сега давам думата на следващият пожелал да се изкаже. Благодаря, господин е, председател. Ще говоря от името на господин Кашман, който трябваше да бъде говорителят на нашата група Социалисти и демократи. Позволете ми да благодаря на е, комисията за е, действията в тази област и за подкрепата при разработването на този доклад. Много важен е подходът към политиката за развитие. Ние се нуждаем от един е, много е, силен и добре премислен подход именно в условията на економическа и финансова криза. Би трябвало да поддържаме е, един непрекъснат диалог с страните, за да поддържаме и съответното ниво на ефективна официална помощ за да подпомогнем страните да бъдат конкурентно способни. Нека да помислим и за това как ще развиваме е, помощта за развитие в бъдеще по отношение на страните БРИКЮ. Не бива в никакъв случай да се ръководим от е, спонтанни и произволни решения. Трябва да имаме една много ясна стратегия в това отношение. Позволете ми сега да дам думата на Кристина Ойланд. Господин председател, Европейският съюз, политиката му за развитие е една от най-сложните – тя се е свързана с политиката за предотвратяване на промената в климата, риболова, емиграция и друго други. За тази политика е необходимо сътрудничество между страните членки. И нашата политика съвсем не е добре уредена в това отношение. всички трябва а, а, да поемат своята отговорност за тази политика. И комисията, а комисаря трябва да направи по-нататъчни усилия, за да осигури последователност на тази политика. Когато говорим за политика за развитие, а трябва да мислим за много по-широк кръг реципиенти, не само страните от АКПТ. Например, Кавказския регион и други. Благодаря. Благодаря. Господин Перейра. Благодаря, господин председател. Политиката за развитие на Европейския съюз се нуждае от съществени промени. Преди всичко, тя се нуждае от допълнителни средства, за да може да изпълни своите ангажименти, включително международните, най-вече в рамките на ОНЕ промените са нужни, така че развиващите се страни да могат пълноценно да използват предоставените средства и да вървят по собствен път на развитие. Необходима е подкрепа от бюджета, държавни субсидии, съчетани с кредити и механизми за поделяне на риска. Така развитието може да се планира своевременно а не да тича по петите на събитията. Когато се организират данъчни системи в развиващи се економики, страните трябва да имат възможност а, за избор, а не непременно да се ориентират към износа за Европа по-голямо внимание трябва да се обърне на кохезионната политика и на постигането на поставените цели. Благодаря, господин Кели има думата. Uh, Благодаря. Смятам, че с право Европейският съюз би могъл да се гордее с всичко това, което е направил по отношение на помощта за развитие. Фактът, че ние получаваме Нобеловата награда за мир означава, че и извън Европейския съюз нашият принос се оценява по достоинство. Наистина смятам, че повечето от нас действително се гордеят и се гордеят с основание за това, че са допринесли за едно мирно развитие и това е същевременно и награда, но и същевременно ангажимент да продължим с усилията за запазване на мира и да окоръжаваме развитието на страните и в економическо и финансово отношение. Естествено, че БВП не е единственият критерий, но това е един много важен критерий за по-нататъчно развитие и за растеж. Благодаря ви. Благодаря. Докладът, докладът споменава възхода на Китай, Индия и Бразилия и заплахата за промишлеността на Европа и по-специално на Великобритания. В доклада се изразява очудване, че нашите усилията не са донесли до намаляване на бедността. Комисията е съгласна, че възходящите економики не трябва да получават помощ. Глобализацията също е аплодирана в доклада. Твърди се, че глобализацията намалява неравенството в други страни. Да, някои от изгравящите економии, економики се обогатяват за сметка на нашите работници. А работниците в страните членки остават без работа. Благодаря. И накрая. Господин Типавия. Е, е. Благодаря, господин председател. Дневният ред за промяна, който предлага комисията, е, повдига много въпроси. Как ще се диференцират различните подходи? Комисията иска до 2014 година да се подберат страните, в които ние ще инвестираме за развитие. И това да стане по пътя на механичното прилагане на най-прости критерии. Но, но както а, напомня госпожа Аштан, тук е необходим политически дебат. Не става дума за чисто счетоводство. А, този диференциран подход, според мен, не отговаря на духа на споразумението от Котону. Страните от а, АКТ, които се развиват, а, трябва да бъдат а, насърчени, а, за да могат а, да се развиват устойчиво. За да се гарантира а техния растеж е свързан с дисциплината и предпазливата политика. Благодаря. Благодаря. Господин комисар, сега вие имате думата. Господин председател, много интересни въпроси бяха поставени и аз ще се опитам да се спра накратко на най-важните. Обръщам се към господин Качмарек. Стремим се е, помощта да бъде катализатор за постигане на резултати, плюс помощ по линия на политиката за развитие, това ще доведе до по-осезателна промяна и нашата инициатива подпомага развитието и на промишлеността, така както предлага и колегата ми Бърние. Така ще се стигне до съществена промяна и ви благодаря, че вие подкрепяте програмата за развитие към Кортес Ластра искам да се обърна с думите, че ние не сме самоцелни в амбициите си. Знаем каква е реалността и се стремим да отговорим с нови инструменти за сътрудничество и развитие съвместно с страните партньори от ключово значение – но а, стратегията за изкореняване на бедността трябва да продължи в други страни, успоредно с новите форми на сътрудничество. На а, госпожа Сарджентини трябва да а, кажа, че ние действително а, променяме а, своите а, действия и това личи от а, а, програмата а, за развитие. За господин Омарджи мога да дам само уверение, че разбира се, че Африка за нас е най-важна. Или ще се провалим, или ще успеем цялостно. И това ще зависи от Африка. Там трябва да се постигне поврат в благополучието. И от опита си с африканските страни трябва да кажа, че е, те търсят не само парични средства. Те се нуждаят от едно насърчение да се развиват. И ако постигнем това, Африка може да се превърне в двигател на е, движението в света, а не континент на най-голяма несигурност. Сега по изказването на Гей Мичел. Разбира се, смятаме, е, че е важно да се развива и частния сектор е, и е, правата на човека и правата на собственост. Трябва да гледаме комплексно на цялостната картина и ще продължим да постъпваме така. Защото когато се отстояват и правата на собственост и се защитават малките и средни предприятия, фактически се спазват и правата на човека. Много интересна е идеята да взаимодействаме с националните парламенти. Аз се притеснявам, когато се появявам в националните парламенти опитвам се а, да говоря пред тях все едно, че а, започвам от начало, а се оказва, че те са много по-активни, много по-ангажирани, отколкото очакваме. В какъв свят живеем? Смятам, че отговорът на този въпрос е съществен а, за нашата политика. Говорим не само за пари, говорим за реалности, а, говорим за една дългосрочна перспектива. И отговорът е ангажираност на Мишел Стрифлер. Искам да дам уверение, че земеделието за нас е основен приоритет. Към 2025 година 7 милиона деца трябва да бъдат изведени от състоянието на бедност. И това за мен е, ще бъде ключово постижение на програмата за развитие. Позорно е, че има деца в такова положение въпреки че много трудно се постига тази цел, никакви усилия не бива да се жалят. На Фисас Айсела искам да отговоря с пълното съзнание, че има разлика между Китай и останалите страни, за които говорим. И аз съм дълбоко убеден, че те са в състояние да изкоренят бедността. Ако страната положи усилия във вътрешен план, ние трябва да ги признаем. не е достатъчно а, да решаваме въпросите на парче, така да се каже, без да държим сметка за общата картина. На госпожа Кастио за а, страните със средни доходи. Необходими са ни критерии. Когато обсъждахме и други теми, стои въпроса винаги за критериите. Ако си спомняте съпътстващите мерки за бананите, колко трудно беше да се определят обективните критерии, а е, напредъкът се мери само е, според предварително зададени критерии. Дали БВП като единствен показател е достатъчен е друг въпрос, е, но във всички случаи такива критерии са е, необходими. Искам да ви уверя, че сега положението е много по-добро отколкото положението, в което се налагаше да работи Луи с неговия екип. Защото сега вече имаме стратегическото виждане. На господин Ферера искам да кажа, че разбира се, ангажираността е изключително важна. Именно чрез нея 0,7% от брутния национален доход се заделя за развитие и тази подкрепа е решаваща, особено сега при определенето на многогодишната финансова рамка. Нашето участие в бюджета ще се изразява точно в досегашния ангажимент 0,7%. Но не бива да се отказваме от него. Той е съдбоносен. И приключвам с казаното от господин Кели за Нобеловата награда. Съгласен съм с вас. Аз съм латвиец и много добре зная, че ако моята родина живее в мир, сигурност и относителен просперитет, то е благодарение на Европейския съюз и по-конкретно на членството на Латвия в него. И мисля, че трябва да утвърждаваме тази идея навсякъде по света. Най-вече в Африка, където има и големи и малки страни. Дори и Южна Африка, която е сравнително голяма страна. Европейския съюз може да даде добър пример, да насърчи, да вдъхнови. Ние е, не подкрепяме непременно и единствено държави. Ние подкрепяме народите им. Не бива да е, се разбира погрешно нашата политика. Най-устойчиво се работи, когато се подкрепят е, надежните, солидни стратегии на техните правителства, но в край на краищата и ние можем да грешим. Що се отнася до е, страните от АКТБ, Споразумението от Котоно ще действа до 2020 година. Ние имаме пълна отговорност е, към своите задължения и ние откликваме е, на желанията за партньорство. Ние не правим едностранни промени а, е, в отношенията ни. Но много ми се иска а, тук да се обърне внимание на това какво ще стане след Кутуно, след 2020 година. Благодаря. Благодаря след толкова много поздравления. Господин Гьоренс, имате 3 минути да обобщите разискванията. Заповядайте. Euh, Благодаря, господин председател. Аз ще бъда скромен след всичките похвали. Благодаря на колегите за оценката на моята работа и работата на нашата комисия. Знам, че не всичко, което предлагаме, е, се приема. И особено понятието диференциране. но, разбира се, в тази работа съществуват е, е, нюанси, съществуват, разбира се, и съществува бедност дори в бързо развиващите се економики. Това не значи, че трябва да пренебрегваме бедността в тези страни, нито пък бедността у нас. Искаме да помогнем и на нашите бедни, и на бедните в бързо развиващите се изграващи економики. Където и да има бедност, ние трябва да се опитаме да й помогнем. Политиката на сътрудничество не може да бъде а, а, нито ангелска, нито някаква друга. Тя трябва да бъде сериозна, селективна, да осигурява устойчивост. Има различни въпроси, които са свързани с нея. И между многото въпроси остава един голям въпрос дали сме използвали максимално средствата, с които разполагаме и които ще разполагаме до 2015 година, ако не запазим тези средства, никой няма, ако ние не го направим, никой няма да го направи вместо нас. Трябва по-добре да информираме нашите съграждани е, за нашите действия и ние сме доволни от отговора, който комисарят е, ни даде по този въпрос и че 2015 година наистина ще бъде определена за като година на отговорното развитие. И ако тази идея наистина бъде възприета, ние ще можем да обявиме през 2015 година това, което за нас е най-важното в политиката за развитие. Това е доброто и още по-доброто партньорство. Има още малко време, за да използваме всичките си средства, за да може да се ускори този процес. Европа трябва да бъде начало в този процес. А, ние а, имаме много голям опит, а, имаме умение, умение за това как да помогнем на другите, нека да опитаме да предадем това умение и тези знания и на другите, за да могат да работят заедно с нас. Както на страните, на развитите страни, където Европа, за които Европа дава много, много повече от всички останали страни донори. Мисля, че 2015 година, обявена за година на развитието, ще ни даде възможност да постигнем всичко това. Благодаря на господин Геренс. Утре е, ще е, бъде гласуването, а сега преминаваме към следващата точка от